heutigen Tagesordnung bitte. Последната точка в дневния ни ред днес е свързана с е, е, Дума на европейската история. Ще имаме едно представяне за е, това как се стигна до тази идея. След това вие ще имате възможност да посетите Дума на европейската история. Нашата комисия в предходния мандат следи съвсем отблизо от 2007 до 2017 подготовката, после откриването на дома е, и сега е, при нас е генералния директор – както и е, завеждащия звеното за комуникации. Добре дошли! Имате думата за 15 минути и вие ще решите кой пръв. Благодаря. Благодаря на уважаемите е, членове на е, Комисията по култура за поканата. За мен е голямо удоволствие а, като генерален директор за комуникациите за Европейския парламент да присъствам тук на вашето заседание. Все още са много така първите седмици на новия мандат. И за мен е привилегия да ви представя думът на европейската история. Сега до мен е директор Сириус Токели и е, Констанца Ицел, която е, е завеждащ звено в музея, също и двама представители на ръководството му. Вие работите в Комисията по култура, а мисията и задачите на моята генерална дирекция съвпадат във всички основни аспекти с вашата дейност. Ние всички е, сме отворени към всички е, теми, свързани с образование и култура, и то не е абстрактно, а в конкретните им измерения. Е, като програмите Разъм, годината за културно наследство и съответните програми. Това са само някои от примерите. Под егитата на генералния на дирекция за, дирекция за комуникации ние е, направихме няколко е, установки тук в Брюксел е, за посетителите. Има такива изложби в страните членки. Това са места, където гражданите могат да получат повече информация за Европейския съюз, да разберат какво точно се случва и да разберат ролята на Европа в, нашите, в нашия живот. Думата на европейската история е най-новата ни, най-новия ни проект. Той е, бе отворен за посещение през 2017. Част е и от всички възможности в парламента за посещение, заедно с посещенията в пленарна зала и парламентариум. В момента той се намира на 10-то място в TripAdvisor като препоръка за едно от местата да бъде посетено в Белгия. Защо а, има толкова успех а, този дом? Защото това е музей, който е създаден от професионалисти и историци, не от а, ръководството на парламента. А, той дава много а, сериозно по съдържание експозиция. Освен това, визитата може да се осъществи е, на всеки от 24-те официални езика на Европейския съюз. Всеки може да я следи в, на собствения си език и в собственото си темпо. Дава се информация за историята на континента, за историята на европейската интеграция от създаването на Европейския съюз до Брексит и така нататък, включително протестни движения. Така току-що направихме и една витрина, свързана с протестите и настояванията за борба с климатичните промени. Тоест, това е един проект, който се развива във всеки момент. Целта е да предоставиме и форум за дебати, за обмяна на мнения включ... и на място, и онлайн. Много съществена и програмата за училищата, която разработваме. Целите ни са амбициозни и моята генерална дирекция за комуникации има за цел да подкрепя работата на дума за европейска история, като търсиме връзка с гражданите и е, разработването на програми в областта на културата и образованието. Сега думата има Констанца Дицел. Преди това обаче ще ви покажем едно съвсем кратко видео, което представя Думът на европейската история, така че да имате представа за това какво правим. Естествено, винаги сме на ваше разположение след това да отговаряме на въпроси. Here is the seat of empires, the birthplace and the grave, and the grave of civilizations. Що е Европа? Европа Here are gods, dictatorships, and, and democracy. democracy.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 Yes, dear members of the uh, Committee on Уважаеми членове на Комисията по култура и образование, искахме да ви покажем това видео на тези, които евентуално няма да можете да посетите нашия музей. Откакто започна да работим по този проект 2008 година, се появявахме пред вашата комисия поне веднъж годишно. Музеят е първият а, такъв, който а, показва историята от един транснационален ъгъл. От две години работиме и преди няколко дни е, цифрата посетители стигна 400 хиляди. Все повече е, нарастват е, броя на посетителите, оценките са отлични и очевидно посетителите остават много удовлетворени. Тази година бяхме упоменати в церемонията за награждаване на Европейски музей на годината, като музея, който повишава информираността за значението на демократичните ценности, човешки права и разнообразие. Работата на музея е, е свързана и с е, е, работата на професионалисти, свързани с историята, професори в университета, преподаватели и така нататък и ще имате възможност да посетите самата експозиция, но искам да ви говоря за неща, които няма да видите. Тоест, нашата дейност, свързана с събирането на експонати, организирането на събития и дейности, свързани с образование и комуникации. Колекциите е, са, е, базират главно на е, предоставени е, колекции е, от, други, от, други, от трети страни, от трети лица. Но също имаме и мисия да събираме и ние е, самите предмети и документи, които не се съдържат в националните и регионални музеи. Те са свързани главно с историята на Европейския съюз и предходните институции. Няма друг музей, който се занимава с тази история. По отношение на организиране на мероприятия, организираме временни изложби, също програма за културни събития. Събираме учени, историци от континента. Имаме и е, една серия от е, форуми за дебат на исторически теми. Разработваме и е, временни експозиции. Винаги имаме и пълно посещение на прожекциите на различни филми. Е, имаше и една временна експозиция за неуморната или не... младеж, така наречена. Обръщаме се към различни целеви групи, семейства, училища, възрастни, е, посетители с специални нужди. Организираме семинари, дни на семейството и други. Те се състоят на английски, френски, нидерландски или немски. Вие сте комисия в парламента, която отговаря за обучение – Нека да опомена, че ние се занимаваме и с обучение на преподаватели и учители. Разработили сме над 100 материали за обучение онлайн. Те се предоставят безплатно на 24-те езика на Европейския съюз. Така че се опитваме да подсилим европейското измерение на преподаването на история. А що се отнася до комуникациите, ние сме единствения музей, който има уебсайт на 24 езика. Работим по със социалните медии, публикуваме книги за историята, каталози, наръчници. Също има и книга, описваща историята на музея. Тя отново е налична на 24 езика, създавана от международен екип от историци. Също така сме създали и специална VIP услуга, която е на ваше разположение – Тоест, когато вие имате гости, посетители, сте добре дошли да ги доведете или изпратите и в музея, защото от всякъде, откъдето идват хората, изток, запад, север, юг, с удоволствие е, научават всичко това, което ние можем да предложим. Какво се случва в момента? Две години след като той започна да работи, е, разработваме сериозни политики за продължаване на дейността и разгръщането й. Имаме програма за временни експозиции за следващите три години и е, непрекъснато работим по оценката с цел да се обърнем към още по-широки целеви групи Имаме проучвания на оценката на посетителите. Огромното мнозинство от тях а, минават през тези оценки. Даваме, сега търсиме начин да излезем и извън а, сградата на музея с цифрови проекти, виртуален цифров тур на музея и онлайн колекции. Това се предвижда да бъде създадено. Във всички случаи е, се опитваме да подобрим е, преживяванията на посетителите ни. Благодаря ви за времето. Сега с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Благодаря, госпожо Ицел. Благодаря и на господин Дъчо. Първо ще помоля координаторите да се изкажат, ако желаят, разбира се. Петра. Да, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на двамата ни оратори за това, че дойдоха днес да ни представят дума на европейската история и за това, че ни поканиха. Мисля, че новите колеги би трябвало предимно да зададат въпроси, защото аз лично я познавам и имах възможност да изпратя много посетители в този дом и всички бяха много ентусиазирани. Аз, когато бе открит дома, просто не можех да си представя, че може така добре и така а, ясно, прекрасно да се, да се представи историята на Европа. Къщата е малка, но наистина е, експозицията е прекрасна. Ще продължа да пращам посетители, за да откриват историята на Европа.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 Ецел, господин директор, господин председател. Многократно съм посетила, съм посещавала дома и наистина се възхищавам от вашата работа. Е, миналата година представихме няколко филма за живота и съдбата на Ян Палах, тъй като беше годишнина от неговото самоубийство. И студентите, и преподавателите високо ценят експозицията. И имам два въпроса. Разполагате ли с статистика? Так, по категории посетители, студенти и други. Тоест, колко, колко души са посетили дома и какви са те. И вторият ми въпрос е следния. Преди години им смятахме, че има така дисбаланс между някои аспекти и някои начини на представяне на историята. А, някои исторически личности бяха по-добре представени от други. Дали сте направили нещо Затова Знам, че експозицията непрекъснато се променя. Какви промени сте извършили? Какви промени подготвяте? Това ценя високо работата, която извършвате и се надявам, че новите колеги ще посетат музея и ще го открият. Благодаря. Следващия. Първо, благодаря за работата, която извършвате. Аз вече посет, посетих музея. Аз самата съм историчка по образование – Започнах да уча история няколко месеца след като страната ми стана независима. Знам, вид, вид, видях, че моята страна е била продължение на 50 години уж част от Европа, но изследователите не са могли да се да имат достъп до архиви, до много документи. Е, е, в, в, в, е, в началото така музея беше по-скоро като нещо като история на Западна Европа, но това е поради исторически събития и поради историческото ни наследство, дали нещата се промениха и имате ли някаква политика на изследване на е, исторически е, изследвания за постигане на баланс в историята. Благодаря, госпожа Фанфаро. Благодаря, госпожо директор. Благодаря, господин директор. Благодаря ви и за посещението. Ще разглеждаме много внимателно. Имам въпрос, свързан с преподаването на историята и образованието в областта на историята. Вие казахте, че има научни изследвания но мисля, че преподаването на европейска история е един проблем, който трябва да бъде в центъра на вниманието и с който да се занимаваме и за в бъдеще. Разбирам, че има важни дидактични документи онлайн. Дали ги рекламирате, дали преподавателите в държавите членки с знаят, че съществува под тези документи, тези изследвания, могат ли да се възползват, по какъв начин могат те да ги използват, защото всъщност това са неща, които са налични. А сега ще помолиме за отговори на първите въпроси. Благодаря, госпожа Камаверта. Благодаря за това, че ни подкрепяте. Госпожо Шойдрова, разполагам с статистиката. Между, да речем, груповите посещения и индивидуалните посещения. През 2018 година 50% от нашите посетители е, бяха под 30 годишни. Тоест много от е, посетителите са, са млади хора и е, за бъдеще е, ще, потър... ще видим по какъв начин да привлечеме и малко по-възрастни посетители. Раз... Разполагаме с статистики относно е, разделението по езици, държави, възраст и така нататък, но мога да ви ги е, представя. При всички случаи в момента правиме е, анализ на данните, с които разполагаме. Колкото до баланса, това беше първоначалната така водеща нишка. Постигнахме компромис, който ни се, се струва добър, възоснова на, истори, на исторически изследвания. Мога да ви кажа, че мненията са много противоречови. Има безкрайни списъци на неща, които според посетителите, журналистите, историците липсват. Тези лист, е, наистина списъци са безкрайни и никога няма да можем да попълнем всичко, но е, правиме всичко възможно, за да постигнем баланс между изтока и запада, е, севера и юга. В момента правим едно преразглеждане на цялостната е, концепция и след няколко години ще има е, и допълнителен преглед. За сега мненията са толкова противоречиви, че просто не знаеме точно в коя посока да поемеме. В момента правиме оценка. А, така, това беше този, на тези въпрос. На въпроса свързан с научните изследвания. Ние работим по исторически изследвания, но през 2008 година, когато започнахме работа, стана ясно, че нашият личен състав е прекалено малък, за да може да е, извършва е, изследователска работа. За това работиме с е, различни външни органи, и опитваме се да използваме резултатите от научни изследвания, за да обогатяваме експозицията, но за съжаление ние не можем да извършваме научни изследвания, тъй като сме много малко и основната ни работа се състои в обогатяване и на, експона, на експозицията и експо, експозицията на експонатите преподаването на история е нещо, което е така наша цел. Надяваме се, може би утопично, но надяваме се, че европейската история ще, се, ще допълни преподаването на националната е, история, защото стигнахме до заключението, че история в отделните страни се преподава предимно като национална история, а е необходимо и важно да разбереме гледната точка на другия, виждането на другия. И за това работиме по дидактични материали, които да могат да се използват в класната стая. Има още обаче много да се работи по рекламата. Използваме и мрежата на различните европейски училища и така наречени училища посланници и работиме с различните Министерства на образованието за разпространяване на тези материали. Само да допълна нещо към казаното от госпожа Ицел преподаването на европейска история. Е, това е отвъд а, е, а, е, така прерогативите и мандата на а, Музея за европейска история, който може много да ни помогне, разбира се. Но а, има, имаме а, плат, плат, плат, платформи за обмен на, на информация и за да обсъдиме точно начина по който може да се преподава е, европейската история. Госпожа Ицел спомена така наречените училища посланници. Това е един проект, който не е пряко свързан само с музея, но това е проект, който е, ни дава възможност да бъдем във връзка с преподавателите, преподаватели из цяла Европа разширяваме непрекъснато кръга и чрез учениците, чрез преподавателите, целта ни е да стигнем до семействата, за да ги е, приобщиме към европейската история, да, е, да можем да преподаваме нещо като трансевропейска история, нещо, което е, е, учениците в европейските училища имат. Е, е, да, разбира се, държавните органи или местните органи на властта могат много да помогнат, защото те определят много често съдържанието на е, учебните програми. Така че тук, като има повече политически аспект, а не толкова административен аспект. Колкото до баланса има има дисбаланс между изток, запад, между начина на представяне на история. Има известен идеологически дисбаланс, защото в момента, в който започнахме, някакси Европа беше асиметрична и нямаше баланс но трябва, разбира се, да внимаваме в, в, в процеса на, на обновяване, на експозицията, на експонатите, да постигаме наистина равновесие. Само да ви кажа, аз съм испанец и съм придружавал испански групи и испански депутати в този музей и е, много, но много от тях е, казаха, че в е, музея като че ли има, се набляга много повече на черната страна на историята, на франкизма, на диктатурата, отколкото на положителните страна. Пък други казваха, не трябва да се наблегне много повече на диктатурата, на страданията на народа и така нататък. Така че всичко зависи от гледната точка. Но при всички случаи се стремиме да постигнем е, баланс. Много ви моля да бъдете много кратки, по една минута, не повече. Презентат. Госпожа Андерсана, много ви благодаря за много интересното изложение. Много съжалявам, че няма да мога да посетя музея днес след обед. Но с а, видеото, което ни показахте, много ме заинтригувахте и мога да ви уверя, че ще посетя музея. Доколкото разбирам, сте положили много усилия да направите в музея възможно най-интерактивен. Знаем, че младите хора като цяло не се вълнуват много от а, историята. Имате ли по-конкретни данни Можете ли да кажете дали този интерактивен формат на музея привлича младите хора? Надявам се това да е така. Als nächstes ist Frau Bunting. Госпожа Бунтинг. Hello, once again. Подобно на колегите ми бих искал да ви благодаря най-напред за презентацията и с нетърпение очаквам посещението днес след обед. Аз съм нов член на парламента, така че бих искал да чуя малко повече за взаимодействието ви с парламент и с парламентариума. От време на време си мисля, че някоя изложба е в парламентариума, както се казва, че е в дома на европейската история. И тук си имам до въпроса за младите хора. Знам, че в парламентариума има изложба. за различните бунтове. Herr Ruiz de Vesa, Sie haben das Wort. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Ицел, на господин Дъч за това, че са тук, за това, че ни представиха музея. Аз наистина подкрепям този проект, познавам отлично дома, имал съм възможност да го посета. Смятам, че това е една, един основен елемент от градежа на Европа, е, от създаване на, европ, на европейско самосъзнание смятате ли? Но а, сега някои бяха решили, че историята трябва да започне от Френската революция. Добре. Сега а, а, други историци смятат, че би могло да се започне много по-рано. По не смятате ли, че е така? И не може ли да се разшири експозицията като цяло? И второ, има една европейска история, която ни бъва представена. Една общо европейска история, защото в крайна сметка историята не са само националните истории. Но, може би трябва да има и историята на европейската интеграция и европе, историята на европейската идея. А в крайна сметка тези е, и европейската интеграция и е, европейските идеи са много по-отдавнашни. Те са от времето на Виктори Го, на Рестит Бриан. Е, може би трябва да се наблегне на това измерение, на европейското измерение преди Втората световна война. Нека сега кажа обобщим и да дадем възможност за отговор на двамата ни гости, ще ви помоля и вие да бъдете възможно най-спити в изказванията си. И така по въпроса за моите хора, както вече казах, те са голям, представляват голяма част от посетителите ни. Проведохме проучване за таблета, който, който не е често срещан като инструмент в музеите и стигнахме до извода, че Оценката за устройството не зависи от възрастта на посетителите и сега започнахме по-дългосрочно проучване за въздействието на музея, като това проучване е включено в програмата на таблета, така че ще имаме повече данни възоснова на възрастта, например, тъй като данните, разбира се, се събират по анонимен начин, но ще имаме по-добра видимост. Но, както вече казах, музеят е много популярен сред младите хора. Въпросът за парламентариума. Ние работим в много тясно сътрудничество. Парламентариума отвори през 2011 година. Те имат една зала посветена на историята на Европа, но ние в известна степен е, работим по-задълбочено по темата, тъй като парламентариума се съсредоточава върху функционирането на Европейския парламент в частност и на Европейския съюз като цяло. А ние се занимаваме с историята на Европа като цяло, не само на Европейския съюз. Работим също така с много регионални документи и свидетелства, така че от тази гледна точка е, колекцията ни е по-различна. Но разбира се, е, това, което предлагаме е много често също насочено към младите хора, като например с семинарите за ученици и взаимоотношението с останалите музеи, но се опитваме да предложим е, по нещо за всички посетители, защото знаем, че хората идват с различни очаквания и с различни желания в музея ти. По въпроса за избора направен за историята на 20 век. От самото начало музеят беше замислен като музей за съвременната история и музей, който се основава около европейската история през 20 век но се върнахме назад до 19 век при разработването на колекцията, защото си дадохме сметка, че концепции като национализъм, революция и колониализъм са важни за по-нататъчното разясняване можеше и по-назад във времето да се върнем. За всички наши специалисти в музея е много фрустиращо, че не можем всичко да покажем, така че се опитаме да компенсираме с временни изложби. Същото въжи и за европейската интеграция, въпреки че тя смутно добре засегната. Ще видите, има една червена нишка, която следва европейската интеграция. Но, както казах, целта ни беше да намерим доброто равновесие между европейската история, историята на Европейския съюз и историята на континента като цяло, така че ще подготвим временни изложби по темата, като по този начин ще задълбочим повече темата. Европейската идея съществува от преди Втората световна война, чрез паневропейското движение, например, което е представено в колекцията, или чрез различните движение на съпротивата по време на Втората световна война. Това са различни идеи, които се появяват нееднократно по време на изложбата ни. Благодаря ви. Сега продължаваме. Господин Демов. Благодаря и на нашите гости. Аз съм от тези евродепутати, които не са посещавали музея и днес с удоволствие ще го посетя понеже не съм запознат с практиката на, на Дома на европейската история, моят въпрос е следният. А, имате ли такава практика да провеждате а, тематични а, изложби или експозиции, свързани с а, бележити, дати, личности, а, които имат отношение към европейската история? Защото ако има такава практика, във времето в което се провеждат, самите посетители ще имат възможност да се запознаят по-добре с конкретна личност, конкретна, конкретно събитие, свързано с държава от Европейския съюз или от Европа. Благодаря ви. Niklas. Никлас. Thank you very much for coming. Много ви благодаря за присъствието ви днес и за това, че ни представихте Дома на европейската история. Аз пък искам да се върна към историята на Дома на европейската история. Доколкото разбирам, първоначално се е поставил въпроса откъде да започне изложбата. И аз подкрепям идеята, че трябва да започнем възможно най-отрано и да включим колкото може повече история, само по този начин всички ще могат да са удовлетворени от тази изложба. Според мен е много важна Карл Велики, неговата епоха. Той също е много важна личност за европейската история. Доколкото разбирам, първоначално идеята не беше да има само един дом на Европейската история, който се намира тук в Брюксел, който вече съществува, а да има повече от един. Така че въпросът ми е какво ни очаква от тук нататък. Чудесно е, че имаме дом на Европейската история, но защо имаме само един дом и защо той е само в Брюксел? Всичко е концентрирано в Брюксел и ако имате шанса да посетите Брюксел като ученик или студент, това е чудесно, защото има ще безкрайно много неща за посещаване, но дали няма възможност да се създадат няколко такива музея или пък да има мобилна експозиция, която да обикара цяла Европа. Herr Slavakov, Sie Здравейте, уважаеми аз, тъй като съм от гражданската квота, няма да мога да говоря толкова политически коректно, като уважаемата Мелбарде. Мисля, че тя поставя един много ясен въпрос и това е защо няма равнопоставеност между всички европейски държави. Или поне относително. Аз разбирам, че чисто исторически някои държави са дали повече, други по-малко, но всеки е дал нещо. А, изтърването на огромни исторически периоди от порядъка на хиляда години – тъй като формирането на християнска Европа е, от, и започва е някъде едни хиляда години липсват. След 800-та. България участва изключително активно. Ние сме а, държавата, която е най-стара в Европа. Няма толкова стара държава. Ние сме на 1400 години. И сме правили опити за обединение с тоната част на Европа многократно. По това време християнски държави са били Западната, Източната Римска империя и България. Тогава не са съществували нито Франция, нито Германия, нито Великобритания. И на мене ми изглежда като нарочно. Имам чувство, че това е някаква тенденция а, държави, които в момент са по-малки, някакси да не им се обръща внимание. И това не ми харесва. Мисля, че и уважаемата Мелбарда имаше това предвид. Просто а, вярвам, че ние сме един съюз на равноправни държави. Благодаря. Frau Fox. Merci. Sie haben das Wort. Фокс. Is it on? It might be a first. Аз съм от партията на Брексит е, и бих искал да, бих искал да поздравя Европейския парламент, който сигурно е историческа премиера. Но ми се струва, че идеята да има обективен екип от а, е, специалисти по музеология и историци е достойна за похвала. Аз съм сред феновете на този музей. Няма да се при... присъедини към нас днес, но познавам музеят и много, добър, много го обичам. Обичам таблетите, които използвате и според мен ще е по-хубаво да започне по-отрано колекцията, но това, което предлагате е чудесно. Но имам още едно предложение. Ако действително има червени нишки за европейската интеграция, направете ги толкова невидими, че да не се превръщат в пропаганда. И също така бих искал да ми насърча да устроите на призвите, идващи включително тук от парламента, да правите пропаганда за европейската интеграция. Тъй като вие сте музей, вие представяте историята, а не пропагандата на европейските институции. Успяхте да го направите и идеята на историята, която представяте е историята на европейските нации и на европейската идея, която няма нищо общо с Европейския съюз. Но независимо какви са вижданията ни за съюза, моля ви в рамките на музея да не е, прекалявате с е, пропагандата, като това ще е с катастрофални последици за репутацията ви на чудесен музей, е, с който, с който много ви поздравявам. Wir werden jetzt noch äh, ein, äh, einen Redner aufnehmen für die, für die Liste. Ще дадем думата още на един а, от колегите. Да, благодаря ви. Аз бих искал да благодаря на специалисти, които работиха по създаването на този музей. Да, може би в началото на колекцията не е за да си припомним за великите цивилизации, които са в основата на европейската история, като Древна Гърция и ем, Древна Македония. И съм съгласна и с другото казано от колегите, именно идеята за Бъдя на Европа се хаща с Карл Велики. Така че не знам дали не, не може да обмислим добавянето на тези елементи в колекцията, както и великите цивилизации, които са в основата на Европа. Това безпълно безспорно ще бъде добав... полезна добавка към колекцията на този чудесен музей. Благодаря ви. Аз също имам едно предложение към вас, но преди всичко поздравления. Музеят наистина е прекрасен. И този музей ще играе много важна роля за бъдещите поколения. Доколкото а, разбрах, а, има още една тема, която не е достатъчно добре засегната в музея. Става дума за историята на най-голямото етническо младсинство в Европа, а именно ромското младсинство. Питам се дали по някакъв начин може да се добави и тази тема, тъй като домът на европейската история би следвало да се разшири, да става все по- и по-голяма. в Европа има такова силно надигане на десният популизъм, че е много важно именно в момента да подчертаем разнообразието на Европа и на европейците и културното разнообразие. Трябва действително да поставим акцента върху него. So to start from the top, um, the temporary да започна от края. Временните е, изложби за исторически личности или дати. Тези временни експозиции са създадени от е, специални е, компании. Ние затова избираме общи теми, подготвяме ги години наред и затова не ги ограничаваме до определена дата – или личности. Сега организираме изложба за 989-та, за Ян Полак, е, включително. Тоест, е, така, видни личности и дати е, присъстват в нашата експозиция, но не е ефективно да се организират изложби за една личност, защото ще е трудно да определим кои за историческите периоди. Е, трудно е да се върнем назад е, в историята, колкото и да ни се иска. Е, експозицията е предвидена да бъде разгледана за около час и половина. Колко може да, да поеме човек като факти за час и половина, факти свързани с историята. Разбира се, това не ни спира да работиме по временни експозиции. Не мисля, че малките страни отсъстват или са пренебрегнати. Не бих казала. За България ще видите много предмети, които присъстват в експонатите. Имаме ги описани в базата данни. Е, тези експонати могат и да се сменят, така че ако се смята, че някоя страна не е достатъчно представена, можем да сложим други експонати, примерно представящи революцията в дадена страна или така нататък. Академичната независимост. Е, това е част от е, етичното правила за поведение на нашия екип. Целта ни е да продължаваме в този дух. Е, парламента ни подкрепя също и ни подкрепяше по време на цялата подготовка по откриване на музея. Благодарим и на Бюрото на парламента за това, че ни дава възможност да поддържаме професионалните си стандарти. Големите цивилизации, вече споменахме тази тема, може би е редно да се създаде друг вид музей за това, ако има политическа воля. Във всички случаи искаме да направиме мобилни експозиции, които да обикалят Европа. Тук всичко е въпрос за ресурси, е, включително и за възможността на нашите сътрудници да придружават изложбите. После въпроса за синтите и Рома. По време на Холокоста те е, са сред е, жертвите, един милион жертви сред тях. Това е казано в експозицията. Също има и Европейска награда за спазване на правата на Синти и Рома и е, ние ще се опитаме да помислим дали искаме да променим експозицията и малко да, увели... и да увеличиме е, е, експонатите, свързани с тази малцинствена група. Ако съм изпуснала някой въпрос, моля, припомнете ми. Един въпрос, на който не беше отговорено. Да има музей или дом на европейската история не само в Брюксел, а и в други градове. Разбира се, това само може да ни радва и може да бъде наша мечта да има много такива домове в други градове. Но от гледна точка на логистиката в момента това е невъзможно. Но при всички случаи се опитваме е, по някакъв начин да компенсираме това, че дома е само в Брюксел. Както каза госпожа директорката, от отдаваме огромно значение на възможността да се посещава онлайн музея. Поне отчасти, отчасти хората да могат да, да, знам, да знаят какво има в този дом. А в момента организираме също така а, изложби в а, различните а, градове в Европейският съюз с, с, наше нашо сътрудничество, за да бъдат наистина качествени експозиции. И също така ще се опитаме, знаете, че че съществува една платформа, наречена Европа Experience. И а, чрез нея може да се е, направят така наречени ре, реплики на парламентариума. И такива са, има в е, Словения и в други страни. Ще, ще използваме тази инфраструктура също така да разпространяваме част от съдържанието на е, дома. И в някои държави членки биха могли да им би могло да има такива инициативи или може е, те да влезат в е, контакти с, е, с дома, като примерно куратори или директори на музеи на тези страни е, влезат в контакт с дома и да създадат нещо като копие на модела. В момента сме във връзка с Австрийския музей и а, така че много е възможно след известно време да имаме не само един дом на историята, а подобни а, музеи с национални специфики в различни а, градове. Благодаря ви за коментарите, за критиките. Много е важно музея да се радва на политическата подкрепа на депутатите. Мога, още веднъж искам да повторя, че можете днес да посетите този дом. Ако не можете, много ви моля, казете ни кога бихте могли, за да можем да подготвиме вашата визита, за да се съобразиме с времето, с което разполагате и така нататък. Thank you. Uh, Ако мога само да добавя. Ние работим много взаимодопълващо се с Европейския парламентариум. Там има една част от експозицията – която сега се обновява. Господин Демов зададе въпроса дали е, имаме експозиции по специални дати. Да, сега примерно е, отбелязваме 30 годишната нападането на Берлинската е, стена съвместно с музея на Стази в Берлин. Това е един от е, многото примери е, как е, се фокусираме върху конкретни специални събития от близката история. Благодаря за толкова изчерпателното представене и интересните ви отговори. Отново благодарности и сега най-сърдечно каня колегите, които искат да посетят Думът на европейската история, да се срещнем пред него след около десетина минути. Пред залата, извинете, след около десетина минути секретарията ще ви а, помогне. Не забравяйте, че на 30 от 18.30 имаме изслушване с кандидат-комисар Мария Габриел. Благодарности и за устните преводачи.